Да, приключваме с разискванията по този доклад. Утре в 12 часа ще бъде гласуването. <clears throat> Съгласно дневния ред, следва устен въпрос към комисията относно колективното управление на права. Позволете ми да дам думата първо на автора на въпроса, госпожа Гало и докладчик по темата. Благодаря, госпожа председател, господин комисар, аз съм убедена, че знаете колко много юристите понякога проявяват нетърпение за разрешаване на трудните юридически казуси. Комисията по правните въпроси, там дори тези, които не са юристи, проявяват нетърпение. Бяха проведени консултации по въпроса за управлението на авторските права от 2010 година бяха публикувани редица документи, съобщения, работни документи, които засягат този въпрос, последвани от консултация с заинтересованите страни. Парламентът вече поиска да се създаде общностна рамка за дружествата за колективно управление на авторски права и сродните им права. В своята резолюция от 15 януари 2004, както и от 13 април 2000 и... Парламентът повтори отново своето искане в резолюцията се от 12 май 2011 година за отприщане на потенциала на културните и творчески индустрии. В доклада, който изготвих аз, който беше прият на 22 септември 2010 година, това се подчертава. Както подчертавате в съобщението си от 23 май 2011, съобщението за колективното управление на авторските права трябва да доведе до създаване на истински единен пазар на цифрови продукти. Всъщност, общоевропейски лиценз, многотериториален лиценз да бъде приведен в действие. Той съществува, но имаме проблеми в извършването на преглед на наличните лицензи за всички продукти, включени в този репертуар. Ние искаме да насърчим творчеството, като осъзнаваме културните и езикови пречки. Дружествата за колективно управление на права трябва да гарантират адекватно възнаграждение на всички притежатели на права, на, дори на автори, които са по-слабо познати. Как във вашето предложение ще гарантирате равновесието между модернизирането, което е необходимо за колективното управление и в частност за всички ползватели на интернет от една страна и от друга страна защита и възнаграждение на творците и отчитане на културното многообразие. И последният ми въпрос, господин комисар, но вие го очаквате. В какви срокове ще направите предложение на този, за този текст? Благодаря ви за вниманието. Благодаря, госпожо Гало. Комисар Бърния има думата. Благодаря, госпожо председател, благодаря на госпожа Гало, благодаря на комисията, в която тя участва. Мнозина от вас ме поставиха въпроса за бъдещото законодателно предложение за колективното управление на авторските права. Какви са предизвикателствата? това управление да бъде в полза на единния пазар и на интернет. На интернет. Тези авторски права и в по-голям широк смисъл спазването на правата на интелектуална собственост е свързано с широкото използване на, на интернет също. Това е сложен въпрос. Това се отнася не само за правата онлайн, но и офлайн. И що се отнася на изпълнителите, на творците, на актьорите, на продуцентите, на редакторите, на тези, които осъществяват радиоразпръскване и прочие. Дами и господа, не бива обаче да забравяме и дружествата, които са свързани с осигуряването на възнаграждения в последствие. В световен мащаб става дума за доста средства. 4,6 милиарда само в Европа. Има много дружества за колективно управление на права. Те съществуват в държавите членки, допринасят за културното многообразие в държавите членки и необходимо е да се адаптират тяхната дейност към широкото ползване на интернет. Това трябва да бъде в полза както на притежателите на права, така и на ползвателите. Тези дружества за колективно управление трябва да са от полза и за единия пазар. Колективното управление преди всичко е доброволна мярка. Това е, е стъпката, която предприемат авторите най-често. Те се опитват да получат максимален брой лицензии, да бъдат широко подкрити правата, да защитят интересите на притежателите на права, да гарантират възнаграждение. Не само, както вие казахте, госпожо Гало, за тези, които са най-добре известни, звездите на онези, които са по-слабо познати и които имат право на същата закрила. Има доста неравновесие, трудно е да се намери баланс. Комисията а, проведе консултации с много заинтересовани страни. Различни становища се изразяват. Парламент, а, а, пазарите много бързо се развиват същевременно с това. Споменавайки тази сложност, това в голяма степен обяснява и защо е необходимо толкова време, госпожо Гало, за да работим съвестно по този въпрос, по това предложение. Искам сега да кажа няколко думи за бъдещата директива, която ще предложим. Съобщението, за което споменахте от 20 май 2011, в което комисията заяви намерението си да гарантира спазване на правата не само на музикалните произведения, но на всички видове авторски права. Ние работим с тази цел. Бяха консултирани всички заинтересовани страни. Вече сме приключили тази фаза много сериозно, без импровизации. От името на комисията ще мога да представя до следващата пролет тази проектодиректива. Искам да отида малко по-далеч, е, да навляза повече подробности. Моите служби работят по това предложение в е, две направления хоризонталните правила за прозрачност, за управление. Това е хоризонтален. Това са хоризонтални мерки. Те ще се, тези мерки ще се прилагат в всички дружества за колективно управление на права в Европа. Така ще се създадат равнопоставени условия за всички тези дружества. Ще се поводри тяхната дейност, включително на притежателите на права и от други държави членки. Всяко дружество за колективно управление трябва да управлява правата на своя територия, и не само на своите членове, но и на чуждестранни дружества за управление на права. Това ще бъде предвидено в бъдещото предложение. На следващо място специфични правила за музиката онлайн и дружествата, които управляват правата на този тип музика. Целта е да се подобри прозрачността, по-добрата закрила на притежателите на права, на ползвателите също. Да се предлагат много териториални лицензи от дружествата за управление на права и трябва да се направи преглед, за да се види броя на нужните лицензи. Ние високо ценим мнението на Европейския парламент, изразено в редица резолюции и работни документи. Аз работя заедно с моя екип по този въпрос. Времето, което ще посветим, е добре изразходвано време, за да ви предложим един добър уравновесен текст и се надяваме това да допринесе за развитие на единия пазар на дружествата за колективно управление на права. В сектора на музиката онлайн авторите ще могат да разчитат на много по-широко разпространение на техните творби а потребителите ще имат достъп до много по-широк набор от услуги онлайн. Надявам се, че ще можем да ви представим този текст в идните седмици. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин комисар. А сега преминаваме към ораторите от името на политическите групи. Първа ще говори от името на ЕНП господа Маковей. Приветствам решението на комисията да предложи директива за колективно управление на правата и приветствам законодателната процедура, която току-що бе описана от комисаря и включва обществени допитвания, за да бъдат изслушани всички заинтересовани лица препоръките от 2005 година от комисията се оказа недостатъчно, що се отнася до регламентирането на международното управление на авторските права и музикалните права. Ние следва да защитаваме интересите на авторите в Европа, да гарантираме културното многообразие по прозрачен и справедлив начин при наличие на конкуренция. Към момента климатът, който съществува, е един на несигурност, що се отнася до потребителите, до праводържателите и излъчването на творбите. Така, например, имаме такава несигурност, що се отнася до това, кой лицензионен режим трябва да бъде прилаган при излъчването на творбите. Предлагам комисията да включи някои от следните принципи. Праводържателите независимо дали са юридически или физически лица, трябва да имат възможност свободно да избират менеджери на колективните права, що се отнася до онлайн защитата на правата, независимо от това дали менеджера или праводържателя се намира в Европейския съюз. На второ място – хонорарите, които се събират от управителите, менеджерите на колективните права, следва да бъдат разпределени по справедлив начин, без дискриминация възоснова на седалище, националности, дали са композитори, издатели или попадат в друга категория на праводържатели. Менеджерите на колективни права следва да предоставят на търговските потребители, които се намират в Европейския съюз, с Общоевропейски лицензии за потребители онлайн, включително и по мобифоните, по индивидуално договорени а, условия, без никаква дискриминация. И на последно място, при възникване на спорове, страните би трябвало да имат достъп до ефективни средства за уреждане на споровите, които да не натоварват потребителите си с изключително високи разходи. паракало, благодаря, госпожо Маковей. Господин Берлингуар, социалисти и демократи, има две минути. Благодаря, госпожо председател, господин комисарио. Растежът е нещо, което не можем да отлагаме. Трябва да се вземем с този въпрос сега. Либерализацията, отстраняването на пречките, които спират развитието на единния пазар, е, са от изключително голямо значение, особено в цифровия свят. И управлението на този род права на цифровите творби е много важен въпрос. 7% от е, БВП се осигурява от тях. Необходима е реформа. Чухме тук за дати, за крайни срокове, но тези крайни срокове не се спазват и вие си го признахте косвено. Вече от две години изчакваме появата на тази директива, която следва да се справи с, с проблемите в директива 48 и 29. И ние се надяваме, че парламентът ще се заеме с въпроса, но този дебат е, беше опорочен от идеология. Е, творците застават срещу свободния достъп до творбите. Изправяме се пред една стерилна правна среда и правила, които въвеждат нови авторски права. Е, има натрупан интересен опит в тази сфера и Господин комисарио, вие постигнахте голям успех с патентите и дълбоко ви се покланям за това. Обаче времето тече и вие и госпожа Гало споменахте затрудненията. Да, има трудности. Това до някъде обяснява закъснението, но ако четем между редовете, ще видим, че тези колективни права, дружествата, които ги управляват, защитават собствена територия и са заинтересовани от това. Няма никакво съмнение, че заемат един подход за защита на територията. Е необходимо по по-прозрачен начин да се действа. Ето, това е основното. Именно поради това имаме забавяне. Необходимо е да изградим система, в която да не се опоручава и изкривява пазара и да не се върви срещу културното многообразие на Европа. Надяваме се, че най-после тази пролет ще решим този проблем. Благодаря, господин Берлингер. Госпожа Викстром има две минути, групата Алде. There is something wrong with my... Нещо не е наред с моя микрофон. Вече работи. Революцион, som i allt väsentligt har varit positiv för Europa. И така, благодаря. Светът се намира в условията на техническа революция, която преминава много положително от гледна точка на европейските граждани. Интернет означава неограничен достъп до музика, книги и така нататък. И когато си израсъл в Северна Швеция, в едно малко село, както това е моят случай, имаш достъп до литературата и музиката в Париж, Лондон и други световни столици. Естествено, че в дигиталните времена, в които живеем, е, всичко това трябва да се модернизира, трябва да се разширява. Колективните права трябва също да се приспособят към новите изисквания на 21 век. Тяхното управление, колективно управление също. Е, културните услуги, е, дигиталните услуги в бъдеще няма да бъдат е, е, в ръцете на отделни юристи е, в 27-те държави членки. Не, ще трябва всичко да се решава на едно общо европейско равнище, но за тази цел бариерите, пречките трябва да се отстранят, трябва да се създадат нови възможности за решаване на проблемите. И също времено трябва да се получим от е, добрата практика на е, някои от държавите членки. В това отношение трудно може да се разбере е, бавният, мудният подход на комисията. Европа би трябвало да играе една водеща роля, защото ние сме убедени и трябва да го покажем и на гражданите, и на света, че бихме могли да действаме и много по-бързо, и много по-ефективно, и много по-конструктивно. Така че, господин комисар, господин Барние, моята политическа група би желала да ви помогне, за да действате по-ефективно, така че дигиталният пазар да започне да функционира в съответствие с условията на 21 век. Госпожа Лихтенбергер от Зелените има думата. Минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Добър вечер, господин комисар. Малко съм очудена, че отново се обявява отлагане на това досие, макар и за недълго. Наистина е изненадващо това, че от 2005 година обсъждаме тази тема, а нищо все още не е сложено на масата. Има редица препоръки на комисията, която най-вече защитава интересите на малките дружества за управление на правата върху интелектуалната собственост, но и изобщо на всички дружества. Ние се нуждаем по спешност е, от е, един такъв регламент, тъй като по този начин ще решим териториалните проблеми в тази област и няма е, по пътя на един много по-малък и ограничен обмен, през граничен обмен, да решаваме проблемите, а ще го решаваме в общоевропейска ки контекст. По този начин е, ще е, облегчим и положението на е, държавите членки, които в момента са в тежка ситуация. Много важни са въпросите свързани с марките, с етикетирането. И освен това, една пазарна концентрация, една продължаваща пазарна концентрация ще е, помогне на е, нашите е, европейски дружества да увеличат своя дял в световната е, музикална култура. Е, в противен случай ние няма да можем да участваме в е, общото течение, в основните тенденции на нашето време и в основните процеси. Господин комисар, направете нещо, за да ускорите процедурата. Госпожа Франсуаска Стекс, две минути. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Аз се присъединявам към колегите в призива бързо да се разгледа въпроса за колективното управление на права. Необходимо е да се хармонизират хоризонталните правила относно прозрачността и по отношение на онлайн музиката. Трябва да има добро възнаграждение за артистите. Въпроса за възнаграждението се разглеждаше най-вече в контекста на нарушаването на правата на интелектуална собственост, превръщайки в изкупителни жертви ползвателите на интернет. Авторите и авторите и изпълнителите на музика, която се продава онлайн, получават само 6% от приходите. Те трябва да станат в центъра на вниманието ни при управлението на правата в дигиталния свят. Миналата година беше публикуван един унищожителен доклад. Комисията също постави изисквания, свързани с фактурирането. Всички политически сили искат да има система, която да се постави акцент върху изпълнителите, върху артистите, както казва Нели Круз. Господин комисар, ако направим преглед на колективното управление на права, въпроса за интелектуалната собственост трябва да е в основата Те не трябва да бъдат придатък само на спазването на правата на интелектуална собственост. Трябва да им бъде обърнато нужното внимание. Преминаваме сега към Catch DI. Госпожа Заборска има думата. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Гражданите е, реагираха е, с гняв срещу акта. Това показа колко чувствителни са те към всякакви посекателства върху техните права върху интелектуална собственост и информация. По същия начин те ще реагират и ако ние регламентираме е, колективното управление на правата. Авторите ще ни бъдат благодарни. Е, не всички автори са с защитени права или най-малкото еднакво защитени права. Същевременно ще се постигне едно много по-справедливо разпределяне на таксите и на приходите. И най-вече ние ще отговорим с тази стъпка на е, новите условия – но при всички положения, нека да решим и въпросите с едноминутните изказвания, а след това и с колективното управление. В Румъния има 12 дружества за колективно управление на права. Те се отнасят както за авторските права и правата, сродните им права. Има общи средства, има конкретни критерии. Между 2004 и 2009 тези дружества са увеличили приходи си пет пъти. Това показва тяхната важност. Също държателите на права имат полза, когато участват в Дружество за колективно управление. Какви са мерките, които се предвижда в законодателното предложение на комисията, за да се гарантира достъп на притежателите на авторски права и сродни права в, към дружества за колективно управление на права в европейски контекст и какво ще се направи, за да има достъп на всички езици в Европа. Благодаря, господин Обермайер. Господин Обер, благодаря. Дали става дума за онлайн музикални услуги или за онлайн портали, е, пазарът става все по-голям и потенциалът е, далеч не е изчерпан. В САЩ, в Азия е, дигиталният пазар се развива много по-бързо, отколкото в Европа. Особено младите хора ползват онлайн музикалните услуги. Това е, е много по-удобно за тях. Е, Също време, но е, това насърчава тяхната творческа същност, техните интереси в областта на културата. Ние би трябвало да отчитаме интересите на цялото население. Европа има дългогодишна културна история, дългогодишни традиции и би трябвало да създаде такива свои дългогодишни традиции и по отношение на дигиталния свят. Благодаря, казва председателката комисар Бърние. Благодаря. Благодаря на всички, които поставиха въпроси, които направиха изказвания. Аз ще ги взема предвид. Това ме насърчава да продължа работата на провеждане на консултации, на подготовка, но искам отново да кажа, както казах на госпожа Гало първоначало, че по подобен проблем, по който има доста не, интерес и въпрос, който е много юридически сложен, е необходимо да се посвети повече време, но това е полезно изразходвано време, за да се изготви един интелигентен, динамичен текст. Бяха поставени а, въпроси, свързани с това как ще гарантираме в това предложение баланс между закрила на творците и културното многообразие от една страна е, и достъп на максимален брой хора до тези творби, като се използва също и възможността за модернизиране на колективното управление на права. Тези дружества за колективно управление на права служат е, като е, важни посредници между творците и публиката. За творците това не е задължение непременно да участват в такива дружества за колективно управление на права. Госпожа Заборска, искам да кажа, че това е доброволен избор, но играе важна роля. Госпожа Голу, както и други казаха, че това е задача, която е трудна. Дружествата инвестират в голяма степен за изготвянето на много териториални общо европейски лицензи. Но пазарът все още се намира в развитие, не е достатъчно стабилен. Не всички обаче дружества за управление на права имат възможност да, разглед... да разработят такива лицензи. За това ще предложа мерки, които да позволят най-добрия начин за разработване на многотериториално и общо европейски лицензи. Госпожа Кастекс и госпожа Бе, господин Берже спомена нуждата от подобряване на управлението. Той цитира а, примери, които доведоха до дебат, които показват, че има някои ненормални случаи и че има нужда от повече прозрачност и по-добро управление. Ние ще насърчим осъществяването на дейността на тези дружества при най-добри условия. Предложението, което ще направим, ще доведе до подобряване на управлението. Аз поемам ангажимент за срока. Моля за още няколко седмици търпение, за да се стигне до предложението. Както госпожа Викстром каза, аз също искам да се съкрати максимално срока, да се придвижим максимално бързо напред. Но всичко това трябва да се разглежда в широкия контекст на опазване на правата на интелектуална собственост. Въпроса за патентите, за творбите с изтекли авторски права, но искаме да отидем и по-далече с предложението за преразглеждане на директивата за прилагане на директивата, която подготвяме. Един колега Викторино, когато високо уважа... много уважавам, ще действа като медиатор в тази област. Искаме да включим всички заинтересовани страни при обсъждането на зелената книга това лято. Госпожа Викстром говори за бъдещето на малките дружества за колективно управление на права. Разбира се, не всички дружества са с еднаква значимост. Повечето от приходите на тези дружества идват от такси на предоставянето на лицензии за излъчване по радиото, телевизията и прочие. Тези дружества трябва да имат достъп на местния пазар на собствения им език, така че не трябва да има езиков проблем. Госпожа Тикао също говори за въпроса за а, репертуара, който също трябва да бъде на много териториално ниво за потребителите, а, за да може да се гарантира изцяло също и езиковото много, а, културното многообразие. В текста ние предлагаме решения целият репертуар да, да бъде обект на лицензиране. Беше споменато също и въпроса за конкурентоспособността. Да, необходимо е да има повече прозрачност в функционирането на дружествата, повече възможности за информиран избор. Трябва да се определи обща прака, да има равнопоставеност на дружествата за колективно управление на права в Европа и се надявам това да стане възможност благодарение на текста, който вие ще допринесете да се подобри и да могат потребителите да правят сравнение между различните услуги, които се предлагат от различни дружества за колективно управление на права. Госпожа Заборска също спомена за акта. Това е, е въпрос, който буди безпокойство. В предходния дебат аз споменах какво ще направи комисията по текста. Карел Дегухт е готов в края на февруари, в началото на март да участва в всички дебати, които ще се проведат в парламента по един спокоен начин, за да се обсъдят аспектите свързани с поразумението акта. Искам да ви благодаря за въпросите, които ми поставихте. Ние работим в тези две насоки които са включени в предложението за колективно управление на авторските и сродните им права и вие ще получите този текст в едните седмици. Благодаря, господин комисар. С това приключваме разискванията по тази тема. Следващата тема е устен въпрос към Европейската комисия за препрограмиране на